въпроса, свързан с е, разглеждане на въпроса за данъка върху наследството след приемането на регламента за наследяването. От името на е, комисията давам думата на комисарят Борг. Благодаря много, господин председател. Комисията е много удовлетворена от регъл, регламента за наследяването, което беше, който беше прият е, миналата година. Има различни а, национални правила за унаследяването, които създаваха сложности при а, придвижването на хората, създаването на рамка за европейското наследяване е голямо а, постижение. То опростява <clears throat> живота на гражданите. Този закон е само един от многото примери, които показват как Европейския съюз работи, за да реши проблемите на европейските граждани. Като всяко законодателство, което изгражда мостове между много различни правни системи, могат да се породят въпроси за тълкуването и прилагането, особено в началото на периода на прилагането на закона. Комисията от няколко години е, подкрепя проекти, които помагат на гражданите да се ориентират в материята. Например, взаимосвързаността на регистрите за а, наследствата и завещанията на наследодателите, дали а, а, покойния е, е предвидил, който го наследи. Намирането на е, Завещанието е основен елемент. Също така декларирането на волята на наследователя, информацията се въвежда в уебсайт, който се нарича Наследяване в Европа. След приемането на регламента, комисията предприе много мерки за неговото гладко изпълнение и прилагане. А, говорихме и работихме по а, нотарията, а, е, обучението на нотариусите. Работим също така по стандарт ни формуляри за а, унаследяване в Европейския съюз след 2013 година. Европейската съдебна мрежа започна да изготвя информация за националните законодателства, за електронното правосъдие. Също така предприемаме проучване на регистрите и се стараем да постигнем оперативна съвместимост. Регламента за наследяването не се занимава с данъчното облагане на наследството, тъй като данъчното облагане е различно в различните държави трябва. Има някои държави членки, в които се налагат двойни и тройни данъци. Трансграничните мерки също така се разглеждат. Някои, няколко държави членки понякога искат. председателя помоли комисара да говори по-бавно. Общата стойност на трансграничните активи е, понякога се плаща е, под формата на данъци. Това се дължи на факта, че няколко държави членки може да претендират за права за данъчно облагане или те налагат е, по-високи данъци. В резултат гражданите е, могат да се окажат, е, да се сблъскат с, с е, трудности. Данък е, наследство може да доведе до пречки, които да, мог, да пречат на европейците да упражняват правата си трансгранично в Европейския съюз. Тази дискриминацион, този дискриминационен данък може да бъде отрицателен стимул за по-нататъчните инвестиции в иначе жизнеспособен бизнес, тъй като има големи а, наследствени данъци. Бизнесме, бизнесът може да прецени, че е по-добре да ликвидира дадено предприятие, защото те може да не видят смисъла да поддържат такива силно обложени зданъци инвестиции. През декември 2011 година беше прият препоръка за това как държавите членки могат да премахна двойното дагашно облагане на наследството. Комисията предостави насоки на държавите членки за това как да се направи така, че правилата за трансгранично наследяване да не включват дискриминация. Целта е много проста да се предприеме действия за решаване на проблемите и пречките в Европейския съюз и да се разрешат случаите на двойно данъчно облагане, като целта е да се гарантира общото ниво на данъците на дадено наследство да не бъде по-високо от нивото, което би е, било наложено, ако е, наследствието е в юрисдикцията само на една държава членка. Призовават се държавите членки да прилагат данъчни облегчения и да подобрят сътрудничеството между данъчните органи, за да може да се помогне на гражданите, които подлежат на двойно данъчно облагане. Комисията ще докладва за състоянието в отделните държави във връзка с облегчаването на двойното данъчно облагане върху наследството. И ако в доклада се покаже, че трансгранични проблеми продължават да съществуват, комисията ще прецени всички възможни опции, включително и необходимостта да се предприемат уместни законодателни действия, за да се премахнат тези пречки. И накрая комисията използва днешния дебат да призове държавите членки да засилят сътрудничеството си и да а, използват и да прилагат препоръките на комисията. Благодаря. Благодаря, господин комисарио. Първият оратор е господин Цвивка. Дякую, пане Przewodniczący, шановни пане комисажу. Благодаря. Регулион... Господин комисар, уважаеми дами и господа, господин председател, тук говорим е, за регламента, свързан с наследяването. Това е един е, голям успех за Европейския парламент. Темата е доста сложна и бях необходим доста усилия, за да се е, разрешат е, проблемите. Сега нещата ще са много по-лесни за европейските граждани, които се намират в е, една незавидна ситуация и са загубили близък човек. Разпоредбите дават възможност на на гражданите да се възползват от възможността да избират съответното законодателство, което да се приложи, може да се стигне и до стълкновителни норми. Но друг е въпрос Друг е и въпрос свързан с това, че гражданите трябва да са запознати с съответните разпоредби. Трябва да се допълни, че тази материя, свързана с наследяването, е много сложна дори за самите юристи. Ето защо трябва да търсим в бъдеще ни по-ясни е, решения в областта на международните процедури, свързани с наследяването. Трябва да намерим и решения, свързани с проблема, отнасящ се до двойното данъчно облагане – Двойното данъчно облагане не е аспект, който е заложен в регламента. Това е един правен проблем, <clears throat> с който се сблъскват гражданите. Нека комисията да вземе преди този проблем и радвам се, ако комисарят се застъпи за премахването и сравняването на тези проблеми. Ако се предвидят разпоредби за упростяване на процедурата, то гражданите трябва да са наясно с това кое право да се прилага. И то още а, преди да, да а, се прилага международното право, свързано с наследяването. Господин Берлингуер, господин председател, господин комисар. Смятам, че този регламент е един от най-хубавите неща, които направи този парламент. Темата може би изглежда много далечна, много несвързана с живота, а тя всъщност засяга живота на нашите граждани, европейски граждани. 450 хиляди всяка година са случаите, когато има международно наследяване. 120 милиарда евро е сумата, която е обект на прехвърляне. Цифрите са големи. Това са хора, които са на зида между две държави, между една и друга. И затова за тях това е много важно. Определихме приложното право в този случай – и защо е важна дискусията, която предизвикахме ние и на която комисаря започна да дава отговор. Ако не се реши проблема, фискалния проблем, това може да засегне ефикасността на този закон. Затова обсъждахме и това, което обсъждахме по-рано за Стокхолм. Процеса на създаване на едно европейско пространство – трябва да върви стъпка по стъпка, като се проверяват кои са въпросите и какви са последващите действия. Защото законодателството за обикновените хора се превръща в ежедневие. И още веднъж искам да кажа, че трябва да се преодолее двойното облагане. Препоръката 2011 година трябва да бъде прилагана ефективно и ефикасно и този закон да стане действителност, за да може да го усетят гражданите в ежедневието си. Искам да кажа още нещо накрая. Господин Цвевка, Чечилия, Викстрюм, Евелин Регнер, това са моите колеги в комисията Юри. Както виждате, ние не обичаме рекламата. Не искаме списанията да говорят за нас. Защото юристите работят в сянка. Нещо странно за европейски парламентарист. Но ние с страст подходихме към този текст. Днес тази страст всъщност ни доведе и до голямо задоволство. Благодаря. Благодаря. Госпожа Сесилия Викстрем има думата. Благодаря, господин председателю. По време на този мандат много усърдно работихме по тази тема и стигнахме до изготвянето на регламент, свързан с наследяването. Радвам се, че този въпрос се обсъжда днес тук. Става въпрос и за това в коя държава трябва да се обложи наследството. Ам, винаги е, се изпадва в ситуация, в която се получава, получават различни информации за това, когато става въпроса за а, наследство на недвижим имот, къде да се плати данъка на този имот и самото наследство. Трябва да се избегне двойното данъчно облагане, когато се стигне до такъв тип спор. Необходимо е да има по-прости, по-ясни е, системи, така че правилата да могат е, да бъдат разбирани без проблем и да не се плащат данъци два пъти. Господин комисарио, какви допълнителни мерки ще бъдат предприяти, за да бъде процедурата облегчена още повече? Помагат ли държавите членки за намирането на едно по-добро решение за създаването на яснота за нашите граждани, ем, които изпадат в подобни ситуации? Колегата Бодо. Благодаря. Последните години движението на хората в Европейския съюз създадало големи проблеми, като например уреждане на спорове за трансгранично наследяване и това може да, да бъдат повече случаи в едните години. Гражданите притежават имущество в други държави членки. Това задейства действието на различни правни институти и води до конфликт на правни норми. Смятам, че да имаме рамка за европейско сътрудничество по такива въпроси е изключително важно. Трябва да има един закон, който да се прилага при наследяване и да бъде свързан с обичайно и в дом на починалия. Макар, че тук не се занимаваме с данъчно облагане, смятам, че ако имаме само едно законодателство, което се прилага към имот, имот имуществото, това ще бъде една отлична възможност а, за планиране на данъчните постъпления. Ще очаквам доклада през 2014 година, за да видим какво ще е решението на комисията по този въпрос. Решението може би ще бъде да имаме сертификат за избягване на двойното данъчно облагане, който да бъде приложим също по а, случаите на унаследяване. Благодаря. Благодаря. Колегата Регнер има думата. Благодаря, господин председател, уважаеми господин комисарио. с този регламент създадохме едно законодателство, което засяга директно ежедневието и живота на нашите граждани. И като имаме предвид и е, данъчния въпрос в този регламент, е, важността на това законодателство се увеличава. Този регламент обхваща хората, които не живеят в своята родина и наследодателя може да реши кое право да бъде приложено по отношение на наследството, което той оставя. Има и препоръки, които също се взимат предвид. Имам въпрос дали държавите членки търсиват такъв тип решения и дали по отношение на двойното данъчно облагане се търсят някакви пробойни, които да се използват. Дали комисията се опасява, че някои наследодатели с повече гражданства съзнателно ще избират законодателството на такава държава, в която въобще не се предвижда данъчно облагане на Наследството. Въпросът ми като цяло е дали ще можем да се справим с случаите, в които ще се прави опит да се заобикаля законодателството. Сега, спонтанните изказвания, госпожа Басеско. Vă mulțumesc, domnule președinte. Благодаря, господин председател. Проблемът на е, удостоверението за унаследяване е частично решен с прилагането на регламента от 2012 година. Има обаче все още трудности във връзка с различните нива на данъчно облагане, както и с двойното данъчно облагане. Има и проблеми, които бяха разглеждани в миналото от комисията по петицията, но а, в, след 2015 година, когато влезе в сила регламента, Въпросите, свързани с данъчното облагане, ще бъдат хармонизирани. Именно за това е необходим законодателен акт сега, не само препоръка, за да се избегне двойното данъчно облагане върху наследството. По този начин ще създадем една обща единна рамка. Прилагането на законодателния акт ще бъде стъпка към по-голям свобода и а, сигурност в Европа. Давам думата на комисария Борг. Господин председател, мисля, че Бенджамин Франк, Франклин, който в 1000 1718 година е казал, че Нищо по-сигурно няма от смъртта и данъците. Ние сега в момента боравим с данъци. Искам да отговоря на въпроса, зададен от госпожа Викстрем относно това, коя държава ще наложи данъчно облагане върху имуществото. Препоръката не се занимава с този въпрос. В нея само се казва, че глобалната сума на наследството, не, на наследствения данък не би трябвало да надвиши данъка, който би бил наложен, ако само една държава членка би била отговорна за събирането на този данък. И аз цитирам от самата препоръка. Целта е да се гарантира общото ниво на данъчното облагане по дадено наследство да не бъде по-висок от равнището, което би било приложено, ако само една държава членка има данъчна юрисдикция върху въпросното наследство. Това означава, че ако глобалният данък не а, надвишава размера, който би имал този данък, ако той трябва да се събира от една държава, да не бъде по-голям, ако той трябва да се събира от три държави членки, т.е. да не бъде зависим от броя на държавите, които събират този данък. Глобалната сума не би трябвало да надвишава данъка, който би се събирал в една държава членка. За съжаление обаче, а, сме били свидетели, благодаря на а, Европейския парламент, че привлича вниманието ни към този въпрос. Били сме свидетели на големи проблеми и това е неприятен, неприятен опит може да бъде наистина усъкътяващ сбора от трансграничните данъци. Би трябвало да се постигне по-голяма последователност, за да се постигне полза за стотици хиляди европейски граждани в цяла Европа. За това сега планът е да се види как се прилага препоръката в различните държави членки и аз съм упълномощена от комисията да кажа, че ако се окаже, че тези препоръки не се прилагат, ще се мине към следващата стъпка, именно законодателни предложения, което ще облагодетелства стотици хиляди европейски граждани в цяла Европа. И аз се надявам, че властите ще се възползват от Европейската година на гражданите, за да подобри живота на гражданите на Европа. Благодаря, господин комисарио. Приключваме с тази точка от дневния ред и преминаваме към последната точка от дневния ни ред за днес а именно застой в е разглеждането на регламент 1049 наклона на черта 2001. Давам думата